дами и господа. Сега започваме с гласуването, което ще се състои от две части. След 15 минути ще прекъснем за едно официално заседание и след това ще продължим. Сега започваме с доклада за сближаване. За. Против. Въздържали се. Приема се стигаме до доклада на господин Омърджи оптимизирано развитие на потенциала на най-отдалечените региони. Гласува, по именно гласуване, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме. Извинете. Гласуваме за доклада Тойре. За. Против. Въздържали се. Приема се. Доклада Дебекер. Докладчикът има думата. Господин Дебакер, заповядайте. Благодаря, колеги. От името на групата АЛДЕ искам да отложим гласуването за, по е, силата на правило 177. Um- Благодаря. И има ли подкрепящи това предложение? Не? Някой има ли който е против? Не? Добре, гласуваме за за предложението. Против? Въздържали се? Приема се. Гласуването се отлага. Стигаме до доклада Салафранка за. Против? Въздържали се? Приема се. Следващия е доклада Вебер политическия диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Костра Рика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Доклада на госпожа Перванш Берес. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което стигаме до общата система на данък добавена стойност. Господин Стрейчек, по именно гласуване, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Сега следва докладът Хюбнер. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. Втори доклад от госпожа Хюбнер. Прилагането по отношение на майот. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Сега стигаме до доклада на госпожа Гомеш. Тук гласуваме с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори доклад на госпожа Гомеш за. Против въздържали се, приема се. Трети доклад на госпожа Гомеш за против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме доклада на госпожа Рената Зомер за споразумението е с Турция за против въздържали се, приема се. Извинете. Да, кажете, господин Калаган. По... Тук има дискриминация спрямо ирландския език. Искам да се гласува против. Отново има атака срещу нашият роден ирландски език. Мисля, че нямате основание. Нека да гласуваме поименно. Госпожа Томашек има думата. Благодаря. искам да се приложи член 146 алинея 1 и 2 от правилника и абсолютно съм против предложението да се разшири приложението на правилник 147, защото става дума и за отлагане на използването на хърватски в нашата институция. Тоест, въпреки, че хърватски е официален език, той ще бъде третиран с по-малко, като език с по-малко значение. Не мога да си представя, че една година след присъединяването на Харватска и няколко месеца преди започването на следващия мандат, смятам, че имаше достатъчно време да се осигури пълно използване на харватски. Председателят мога да кажа, че в бюрото разгледахме тези ваши искания. За нас те са неоснователни, затова преминаваме към а, е, поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Докладът Касини. Изменение Поема на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 1 пада. Гласуваме изменение 4. поема на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение две пада. Гласуваме целият доклад. По на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът Ел Кадрауи. Относно един от европейско железопътно пространство. 68 гласувания от комисията. По именно гласуване, моля, гласувайте край на гласуването. Приемат се. Изменение 5 по именно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Гласуване с дигане на ръка. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. Нека да проверим. Добре. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете. Изменение 37 на парламентарната комисия от две части. Първа част за против въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. Електронно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. Отново две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 74. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 80, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 и 91, които са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120 за, против, въздържали се. Приема се. Електронна проверка, режим на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването.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 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто 23 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение пада. 123 ЦП за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 101 и 125 идентични изменения за. Против. Въздържали се. Приемат се. 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете, приема се. Добре, ще направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Ще ви помоля много ясно да показвате как гласувате, защото е малко трудно да се прецени. 102 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 за. Против. Въздържали се.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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105, 106. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по предложението на комисията, по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. се. А сега гласуваме по законодателната резолюция, по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Ще подновим гласуването в 12.30, а междувременно президентът на Чешката република ще се изкаже.